Mes chers collègues, nous reprenons notre... Уважаеми колеги, продължаваме с заседанието си. Много съм доволна да приветствам в нашата комисия господин Мили. Той е генерален директор на Европейската агенция за сигурност в водоплаването. Много се радвам, че сте сред нас, господин изпълнителен директор. Вие успяхте по време на вашето управление да включите много нови задачи в работата на агенцията, също в областта на борбата срещу замърсяването на водите, също така работата на агенцията за намаляване на емисиите. Всичко това по време на различните а, етапи. И също така ми се иска да се възползвам от възможността да подчертая фундаменталната роля на тази агенция и по-конкретно в работата и по проверките на корабите, инспекциите, които регистрираха много а, важни разминавания с изискванията, както така и също така и свързаните с това мерки за намаляване на въглеродния отпечатък, средствата, които, с които разполага агенцията, за да се справи с новите задачи, също бяха в вашите правомощия. Надявам се да продължава в същия дух агенцията. А пък сега ви при приветствам и ви давам думата, за да ни разкажете е, за работата на агенцията през последните години и за плановете за бъдещето. Още веднъж ви благодаря за това, че сте сред нас и след е, вашето изказване ще продължим с дебат с колегите. Благодаря ви, че сте сред нас. Благодаря много госпожо председател. Още веднъж и аз искам да ви поздравя за новата ви длъжност председател на тази агенция. Уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, още веднъж искам да изразя благодарността си за, на вашата комисия за това, че ви дава, ми давате възможност да ви разкажа за предизвикателствата и работата на нашата агенция. За нас е радост, че всяка година можем да представим своите приоритети за идните месеци. Концентрацията ни през 2017 година ще бъде върху това да продължим да изпълняваме основните си задачи, такива каквито са определени от законодателите за нашата агенция в рамките на финансовите и човешки ресурси, с които разполагаме. Те бяха потвърдени миналия октомври с последните изменения на нашия регламент, който също така позиционира агенцията като много важен, важно действащо лице при сътрудничеството за охраняване на бреговете. Увеличението ще продължи през следващите години. С 10% ще се увеличат човешките ресурси следващата година. в тази графика виждате разширения мандат на агенцията, който е съпътстван с нови ресурси, за да се справим с новите предизвикателства за охраняване на европейските брегове. В подкрепа на тази функция има и други елементи. Тя не е нова за нас, тя е в а, същността на нашите действа, дейности, както виждате, от години. Това, което променя сега е мащаба, големината на тази работа и като следствие от това редица други органи ще се възползват от работата ни, както е препоръчено от законодателя през 2017 година нашата агенция ще работи а, с Frontex и с други агенции, най-вече в а, няколко области. А, изграждане на, паци... на капацитета за а, наблюдение на границите и на бреговете. Днес нашата агенция е най-основния доставчик на данни в а, а, услуги, интегрираните а, морски услуги. Над 19 милиона съобщения на ден, различни източници. Изобщо много мащабен поток от информация. Тази подробна картина се предоставя на различни други агенции и национални органи с други цели и подкрепа на други функции на бреговете, след, разбира се, много точен план за разпределение. Ние продължаваме да си затрудним с Евка и с Frontex, за да може да се изгради най-добрата и пълна картина информацията в реално време е много важна за вземането на сложни решения в днешно време, защото а, тази информация вече може да се възприема и на а, мобилни устройства, като например смартфони. И така, а, също така се разширяват и други видове технологии в съответствие с нашата а, програма от 2016 говорим а, за а, услуги, които ще се предоставят на основата на а, устройства, които се пилотират от разстояние и а, също така в националните агенции и органи ще подпомагаме доста дейности, свързани с охраната на а, бреговете. Различни видове устройства ще се ползват, които отговарят на много различни нужди в на бреговете, например, идентифициране на отпадъци, правоохранителни дейности и много други. Укрепването на националните органи и техния капацитет също е свързано с повече обучение. Ние имаме каталог за обучение а, с различни видове а, модули нашата платформа за електронно обучение, която виждате тук в тясно на екрана, ще бъде използвана за засилване на съществуването или създаване на нови модули и сесии за обучение, които ще укрепят а, възможностите и знанията национално а, равнище. 18 модула съществуват в момента а, по различни теми, съхранение на товари, безопасност на борда и така нататък. Приканвам ви също така да разгледате нашия преглед годишен на нещастните случаи и инцидентите в море място през 2016 година. Всяка година той става все по-подробен. Нашия доклад има едно нововведение от миналия септември, а именно публикуването на ключови данни за разследването по различните инциденти. Така че заинтересованите страни да могат да се възползват от предоставената информация. Напоследък ЕМСА публикува статистиката за работещите в водния транспорт, тези, които имат сертификати. Това е първата година, що се отнася до типа данни, които предоставяме. Като продължаваме да събираме данни през следващите години, ще можем да извлечем а, определени тенденции и да задълбочим разбирането за а, този работен сектор в Европа. Ще продължим също така да разширяваме а, и да използваме ползите от нашата система ТЕТИС, която първоначално а, беше а, създадена за инспекциите на пристанищата и сега се задълбочава в конкретните инспекции, проверки, изисквани от европейското законодателство. Моделът и се използва от януари 2015 година за въвеждане на информация, свързана с спазването на ревизираната директива за сярата. Ще разпо разработим и модел а, за мониторинг а, и а, докладване и проверка за други а, такива възможности и средства. А, това ще бъде първата а, информационна система, която ще може да си комуникира, да се предава информация и а, да се свързва не само с националните информационни системи, но също така и с различните предприятия. А, ние си сътрудничим с а, различни държави извън Европейския съюз, така че да ги подпомогнем при прилагането на а, стандартите и съществуващите правила в европейско законодателство. Осъществихме успешни проекти, включително с а, кораби които ние пуснахме в съседни води. Що се отнася до а, улесняването на, и ефикасността на, на водния трафик, ние ще съдействаме за по-хармонизиран подход а, и за а, докладването на европейските пристанища. Ще тестваме и възможността за единен формуляр в прототипната а, информационна система, така че да видим как могат да се а, организират по-добре и по-ефиказно информациите за товарите. Също така предоставяме много високо качество сателитни а, услуги за данните на нашите ползватели. Това е много важно за ситуационната, ситуационната информация. не винаги се получава тази информация от страна на корабите, но все пак е много важно да се проследяват тези кораби, особено при по-сложни обстоятелства. Понякога сателитните данни са единствения начин да се проследят дадени кораби. И тук става въпрос за сателитните ни възможности. Коперник е програмата за наблюдение по сателит на Европейския съюз и тя е посветена за проследяване на кораби и движение в водите около и в Европейския съюз. Тя има много добавена стойност за подкрепа на мониторинга на различни дейности и по подобряване на безопасността в морето, както и с, за борба с трафика на незаконни стоки и при проследяване и търсене на а, дадени субекти. Също така работим с държавите е, членки а, при а, с, с цел борба с замърсяването а, има 14 на брой такива а, средства, с които комуникираме и имат нужното оборудване. Те са оперирани от частни а, оператори, но са подписали нужните договори с нашата агенция, която ги задължава да са готови за действие срещу замърсяване в рамките на 24 часа. ЕМСА продължава и да разнообразява своите средства за борба с замърсяването от нефт, като създава а, нужните задължения за корабите да са оборудвани с а, определени средства, които в момента ги имаме в Абардин и в Гданск. Скоро ще има а, още един запас в Адриатическо море. Дами и господа, надявам се, че този кратък набор от приоритети и постижения ви дава а, представа за нашата агенция. С нетърпение чакам вашите въпроси и потвърждавам нашата покана да ни посетите. И продължава нашето сътрудничество, което виждате в, а, на снимката с посещението на госпожа Макяра през година. Благодаря, господин Нили за тази впечатляваща пред, а, презентация на вашата агенция. Сега ще дам думата на координаторите, господин Вин Вандеркамп. Благодаря много, госпожо председател. Радвам се, че е сред нас господин Мили и госпожа Мартеро, която се надявам да, зададе няколко въпроса също. Благодаря на господин изпълнителния директор за а, неговата презентация. Наистина, а, вашата агенция еволюира от е, една агенция, е, която просто се занимаваше с, сигурността, а сега е, обхваща толкова много други важни задачи, свързани с екологията, а и с много иновации, както вие самия цитирахте, например, системата Коперник. Как е възможно, как успяхте да постигнете този преход? Аз смятам, че трябва да ви поздравим, но разполагате ли с достатъчно ресурси, финансови, човешки, за да гарантирате а, това развитие? А, понякога не винаги. А, понякога а, се случва, че така, че не сме никога доволни, винаги си поставяме по-големи задачи, но а, това е въпросът ми към вас. А, а, как ви се струват ресурсите, достатъчни ли са за новите цели и къде виждате пътя напред? Оставате ли в европейските е, води или смятате, че трябва да се заемете и с други задачи, свързаните с е, спасяването е, в Средиземноморието? Дали трябва да се заемете и с други по-далечни задачи? дали трябва повече сътрудничество с Frontex, новата служба? за охрана на а, границите. Не мислите ли, че има твърде много агенции, които са ангажирани с едни и същи а, теми? Не се ли получава препокриване на задачите? Наскоро говорихме за системата с квоти и въпросът, който ми идва на ума е по-европейски. Имаме определени европейски пътища, които се ползват, но смятате ли, че са нужни и други? Всъщност сега следващата следваща ще се изкаже а, заместничката на следващия координатор. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че има възможност да взема думата. Ще благодаря на господин Мили. А, а, спомням си и първия дебат с неговия предшественик, когато а, обсъждахме важността на всички европейски приоритети, как трябва да се а, борим на всички фронтове. А пък сега вие изброихте толкова много възможности в тази област за това как може да се подобри ефикасността, а пък и както каза господин Вандеркамп, вашата агенция се развила, еволюира в други области, които а, са много по-широки и отговорни. И така, а, как може да се гарантира а, нужното наблюдение? отварянето на Панамския канал, Светския канал, как може да се гарантира добро, добрата защита и наблюдаване на всички тези пътища. В този контекст ми се иска да ви задам въпроса дали от а, историческа гледна точка, все пак основната ви задача беше а, сигурността, безопасността. А, остава ли той централен? Сътрудничеството Дните ли си с Frontex достатъчно добре? ли се акцента другаде? И могат ли, да речем, да ви се предоставят допълнителни ресурси, за да постигнете тези цели? Ние искаме да ви съдействаме. Смятаме, че развитието, за което вие говорихте, е много положително, но все пак представлява предизвикателство, предизвикателство, с което трябва да се справи агенцията и а, не трябва да го отлагаме. Следващия оратор. Господин Зиле. Господин генерален директор, радвам се, че сте отново сред нас. Благодаря ви за изложението. Имам два въпроса. Първият се отнася до новите ви функции в сферата на бреговата охрана. Преди близо година и половина посетихме Лисабон. Тогава едва бяхте започнали тази си дейност имахте едва 15 служители, работещи в тази област. Бихте ли описали по-подробно тези свои нови функции? Какво предприема ЕМСА в тази сфера? Много е трудно, доколкото знаем, да се установи кои кораби контрабандно превеждат хора през границата, преди да могат да се намесят Фронтекс и другите структури. Какво предприемате вие в тази връзка? Още един сложен въпрос, който зададох и на представителите на Малтийското председателство. За Балтийското море и Северно море са предвидени пределни стойности за серните емисии. Не е ли настъпил сега моментът да обсъдим въвеждането на подобен модел и за Средиземно море? Тъй като там явно има замърсяване, трафикът е много интензивен. Господин Теличка. Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл на господин Мюлю. Някои от въпросите, които исках да задам, вече бяха зададени от колегите, за това ще съм кратък. Много обстойно, добре структурирано и съдържателно беше изложението ви, но не упоменахте нещо. Не се спряхте върху въпроса за това къде изоставаме спрямо амбициозните си цели, какво не функционира добре, в кои области не разполагаме с достатъчен капацитет. Между редовете упоменахте, че сте натоварени с многобройни функции – какво можем да направим, за да ви помогнем? Пред какви трудности, пред какви проблеми сте изправени? Второ, радвам се, че ни описахте перспективите за взаимодействието с програмата Коперник. Като си има обаче предвид, че в редица други области в никакъв случай не сме в състояние да се възползваме от програми като Коперник и Галилей, Какво според вас трябва да предприемем? Вероятно не постигаме резултати с достатъчно бърз темп. Мисля, че все още има неизползван потенциал за използването на налични услуги. По-скоро трябва да се съсредоточим върху това, вместо да предлагаме нови услуги. Господин Крис Тейлър. Uh, uh, Благодаря, радвам се, че сте отново сред нас. Мисля, че всички останали си задават въпроса, който си задавам и аз. Ще го повторя сега, за да съм по-ясен. Впечатлен съм от това, което сте постигнали през изминалите години. Наясно съм, че миналата година ви възложихме допълнителни задачи, свързани с наблюдението върху съоръженията за добив на газ и нефт. Възложихме ви и задачата да подпомагате Фронтекс в сферата на бреговата охрана. Като се има предвид това, очаквате ли да сте изложени на натиск или изложени ли сте вече на натиск, като се има предвид тази допълнителна натовареност. Госпожа Килонен. <laughs> Веднага, щом влизате и ви ангажирам с изказване. Айва. Антекси, että en ollut täällä aikaisemmin paikan päällä. Съжалявам, че дойдох със закъснение. Искам да задам въпрос за бежанците. Въпросът за бежанците не се обсъжда толкова широко. Но заинтересованите страни от сектора на морския транспорт ни информират, че проблемът продължава да е на дневен ред. Какво според вас можем да предприемем ние по отношение на връзката между положението с бежанците и морската сигурност? Благодаря на госпожа Киланен, Джаки Фостер. Uh, uh, Благодаря. Добре дошъл, господин Мюлю. Благодаря ви за изложението. Ще бъда кратка, тъй като колегите вече опоменаха редица въпроси. По въпроса за директивата за емисиите на сяра. Тогава немалко представители на сектора на корабоплаването се противопоставиха, тъй като щеше да им се наложи да усъвременят съоръженията, които ползват, което би било скъпо за тях. Но нека оставим това на страна. Миналата година поставихме на дневен ред следния проблем. Има плавателни съдове, които са съоръжени с необходимите нови устройства, акустират на европейски пристанища, им се налагат местни правила, местни предписания. Забранява им се да акостират, тъй като се твърди, че не спазват изискванията по директивата за чисти води. Би било добре да получим някакви разяснения по този въпрос. Няма да приемем налагането на местни правила. Няма да допуснем конфликт между два законодателни акта. Вторият ми въпрос е свързан с замърсяването. Когато има нефтен разлив или подобно тежко происшествие, то тогава започваме да говорим за замърсяването. Но замърсяване проистича от отпадъците и от пластмасата. Нямам предвид в случая корабите. Корабите подлежат на определени правила. Говоря за държави членки с излаз на море, страни на пристанище, които замърсяват моретата, изнасят източниците си на замърсяване към морските територии. Това е огромен проблем. Проблем в световен мащаб. Във връзка с това се питам дали вашата агенция, като се има предвид съобхватния и мандат, има някакви идеи за справянето с този проблем. С проблем като, например, мащабни нефтени разливи. Благодаря. Госпожа Монтейро. Благодаря, госпожо председател. Господин Милю, добре е дошъл сред нас днес след обед. Съжалявам, че не можах да изслушам изложението ви. Трябваше да участвам в заседание на Комисията по рибарство. Изслушах обаче заключението ви. Иска ми се по-често да държим връзка с вас, да следим за работата ви на място. Така ще получим и по-точна представа за начина на функциониране на вашата агенция. Няма да повтарям казаното вече от колегите. А що се отнася до проблема, пред който е изправена цяла Европа? Беженския проблем. Няма да повтарям казаното от колегите по този въпрос. Но искам да кажа няколко думи за пакета за морския транспорт, който обсъдихме днес сутринта. Става дума за безопасността на пътниците. Тук се намесва и ЕМСА с функцията си инспектиране на плавателни съдове. Какво смятате за извършването на инспекции възоснова на оценка на риска. Другият ми въпрос е свързан с прилагането на директивата за емисиите на сяра. Какво смятате за възможностите за инвестиции в течнен природен газ. Това е едно по-щадящо за околната среда гориво. Докъде е напреднала работата по тези инвестиции? Е, Благодаря, госпожо председател. Виждате, че та, нашата комисия продължава да подкрепя агенцията и също в контекста на разширяване на своите правомощия. Чух, че Инес изрази известно притеснение за това дали са достатъчно финансовите и човешки ресурси за агенцията. Аз друго едно притеснение искам да изразя. То е свързано с охраната на бреговете. Смятате ли, че имате достатъчно правно основание за упражняването на вашата нова функция, тъй като се получава известна ситуация, в която Frontex фактически се възползва от вашата дейност. Има ли това въздействие върху начина по който работите? Имате ли нужда от законодателно подобрение на обстоятелствата, за да имате достатъчно капацитет, за да предприемате тези действия, или пък смятате, че законодателната рамка е достатъчно добра. Благодаря, господин Рике. И от мен един маничък въпрос. През февруари 2010 бе публикувана а, а, за 10 милиона а, тръжна процедура за дронове, безпилотни устройства за проследяване на замърсяването. Какъв, за какъв тип а, замърсяване става въпрос? Това е отново и във връзка с вече зададени въпроси, сред които от госпожа Фостер. А, и също така, как се отнася законодателството за безпилотните устройства към вашите функции по наблюдението. Доста въпроси се насъбраха. Имате думата. <coughs> Um, uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите ви за много подробните им въпроси. Ще обединя някои от тях, тъй като някои въпроси се припокриваха. Първо за ролята на агенцията и правното основание за дейността ни. ЕМСА има много ясен мандат, закрепен в регламента за учредяването му и нормативните актове, които го изменят. На агенцията са възложени така наречените основни задачи по регламента. Основните ни задачи са свързани с безопасността на корабоплаването, опазването на околната среда и въпроси, отнасящи се до наблюдението. А що се отнася до сътрудничеството с Фронтекс и Агенцията за контрол върху рибарството, ние си взаимодействаме с тях вече от години. Вече от години са в сила сключени с тях двустранни споразумения за нивото на обслужване. Ние разполагаме с териториални компетенции, с които тези агенции не разполагат. Няма смисъл да се припокриват системите. Ние предоставяме на тези две агенции цялата информация, от която те се нуждаят по някои проекти или в дългосрочен план им предоставяме и индивидуализирани, съобразени с техните потребности услуги. В момента служители на Frontex са при нас в ЕМСА. Те изготвят картина за ситуационната обстановка в морето, за системата Евросур. Информацията, с която разполага ЕМСА, не е достатъчна за тях. Те я допълват, приспособяват я към своите потребности и след това захранват с нея системата Евросур. Така може по по-ефективен начин да се използват наличните ресурси и от трите агенции. А що се отнася до функциите в областта на бреговата охрана, по-голямата част от тези функции вече са част от дейността ни. малко се увеличава натовареността ни, но така или иначе тези функции вече спадат към основните ни задачи, така че натоварването ни не се увеличава особено много. Както вече казах, вече си сътрудничим от край време с двете агенции. Възнамеряваме да назначим още 17 служители. Това ще са служители, които ще работят само по тези функции, функциите в областта на бреговата охрана. Тези служители ще бъдат използвани за услугите с безпилотно управляеми въздухоплавателни системи, например. Попитахте ме дали сме изправени в момента пред някакви бариери, било то от законово естество или от политическо. Да, изправени сме пред подобни препятствия. Така, например, безпилотно управляемите въздухоплавателни системи все още не са уредени на общо европейско равнище. Трябва да водим разисквания с Евроконтрол, с ЕАСА и с националните компетентни органи за възможностите за експлуатирането на дроновете в определени райони. Те няма да прелитат над населени райони. Ще прелитат само над морски зони, тъй като морските зони са в рамките на нашите прерогативи. Нямаме право да прелитаме с дронове над сухопътна територия. Факта, че тези системи не са уредени в европейското законодателство, продължава да е проблем за нас. Проблем е, защото още от началото на идната година възнамеряваме да предоставяме услуги на агенции и държави членки. Услугите, свързани с дронове, в случая ще са проблем за нас, тъй като не са уредени на общо европейско ниво. Ще трябва да разговаряме по-отделно с всяка държава членка, за да получим разрешително за предоставянето на подобни услуги. Това е една нова услуга, по която работим в момента. Ще използваме дроновете за много различни цели. Затова искаме и тази услуга да е колкото се може по-ефективна. Извършваме наблюдение върху морските територии с вече съществуващи способности, като автоматичната система за идентифициране и други. Дроновите услуги ще допълнят тези вече съществуващи наши способности. За това ще трябва да разработим тази нова услуга заедно с доставчиците на услуги. За нас това е предизвикателство. Ще се нуждаем от цялата подкрепа, която може да ни предостави вашата комисия. Кит Тейлър зададе въпрос за съоръженията за добив на газ и нефт и ролята на ЕМСА по отношение на тези съоръжения. Попитахте ме за това как функциите от сферата на бреговата охрана и тези наши действия по добива на нефт и газ представляват предизвикателство за нас от финансова гледна точка и гледна точка на човешките ресурси. Както ви казах, съкръщаваме персонала си възоснова на съобщението на комисията което се предвижда съкръщаване с 10%. Сега предстои да назначим 17 нови служители, така че щатът ни ще достигне нивото си от 2012 година. Ще се стигне до игра с нулева сума. Преструктурираме персонала си, въвеждаме по-автоматизирани процеси, за да можем да заделим човешки ресурси за предоставянето на експертни услуги, от които се нуждаем все повече. Мандатът, с който разполагаме към момента, не може да бъде разширяван в бъдеще, без да ни се предоставят допълнителни човешки и финансови ресурси. Вече сме достигнали предела на капацитета си. До момента можехме да предоставим всички услуги, които трябва да предоставим на държавите членки, на заинтересованите страни и на комисията. Можехме да ги предоставим с високо ниво на качество, но в момента изпитваме затруднения. има воля за възлагането ни на допълнителни задачи, като се има предвид експертният ни опит в редица области. ГД, околна среда и изменения в климата, например, много би искала да използва нашите услуги, за да реализира своята политическа програма, тъй като ние можем да им предоставим необходимите информационни услуги. Въпросът за бежанците е значим въпрос, по който МС играе ясно определена роля. Играем подкрепеща роля по отношение на Фронтекс. Не ни се вменяват допълнителни отговорности в тази област. Просто предоставяме на Фронтекс информация, допълваме информацията, която вече и предоставяме използваме наличните си способности, както и дронове, за да предоставим цялата необходима информация на Frontex. Към момента с помощта на спътникови системи можем да локализираме всички по-малки плавателни съдове. Имаме добри спътникови способности. Имало е случаи, при които сме локализирали малки надуваеми лодки с до 30 души в тях. Предоставили сме след това тази информация на Frontex и на компетентните национални органи, които са предприемали необходимите действия. Ние не предприемаме никакви действия. Единствената ни функция е да предоставяме информация на Frontex. Зададохте и въпроси за емисиите на сяра. Тук мога да кажа, че ЕМСА от началото на 2015 година, когато влезе в сила директивата за емисиите на сяра, работи заедно с държавите членки за събирането на информация за проверките на серните емисии. Почти 7000 проверки са регистрирани в нашата система. Държавите членки наистина полагат усилия за да изпълнят изискванията по директивата. Това се дължи на факта, че Цената на нефта е много ниска, така държавите членки имаха възможност да използват горива с ниско съдържание на сяра. Други пък можеха да използват системи за очистване на отработените газове. Това доведе до проблеми в някои пристанища. Проблеми свързани с директивата за чистите води, тъй като нямаше възможност за изпускането на отпадните води. В момента се работи за решаването на този проблем в Международната морска организация. Пластмасата и отпадъците. Към момента те не спадат към нашите прерогативи нямаме възможност да работим в тази област. Въпросът е много деликатен от политическа гледна точка. За това първо трябва да се вземе политическо решение за това на кого да бъдат менени отговорностите в тази област. Втечненият природен газ може да е възможност в ограничен мащаб в Европа. В отделни райони в Европа се увеличава капацитетът в това отношение. Някои държави членки са взели решение да изградят мощности за втечнен природен газ. Освен това се изграждат и съответните съоръжения, с които могат да използват това гориво. Постепенно, освен това, ще се изграждат и съоръжения за складиране. Но много повече време ще е необходимо за целият този процес в световен мащаб. безопасността на пътническите кораби. Този въпрос в момента е силно политизиран. Към нашите прерогативи спада извършването на проверки. Работим с Международната морска организация в тази област. Uh, Мисля, че с това отговорих на въпросите ви. Вероятно е да съм пропуснал нещо. Нека още веднъж изтъкна колко е важен регламентът за безпилотно управляваните въздухоплавателни системи. Много е важно за ЕМСА да може да използват тези технологии в бъдеще. За това очакваме и хармонизирано общо европейско законодателство. Ще се постараем максимално в нашата комисия, за да ви подпомогнем напълно. Така или иначе ви а, благодаря, че бяхте сред нас, че бяхте толкова прецизен по толкова а, от въпросите а, за начина и подкрепата, която е нужна и предизвикателствата, пред които е изправена агенцията и с които се справя така добре. Благодаря ви още веднъж. И така, продължаваме с следващата точка от дневния си ред. Това е доклада на госпожа Килонен. Относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 година. Е, вие е, имате думата. След вашето изказване ще дадем думата и на Европейската комисия. Заповядайте, колега Кюленен. Благодаря, госпожо председател. Колеги, Работата върху това становище във връзка с задължителните за държавите членки цели за намаляване на емисиите на парниковите газове бе истинско удоволствие. Ние изготвяме становище за Комисията по околна среда. От 1990 година се говори за намаляване на парниковите газове в превоза. Темата е на много видно място в нашата програма, но въпреки всичко, емисиите на парникови газове в Европа стават все повече. През 2014 година те са с 20% повече, отколкото през 1990 година. Този регламент обхваща целият транспорт, с изключение на въздухоплаването и международния морски транспорт. Съгласно проекта на регламент, държавите членки ще бъдат задължени да намалят обема на емисиите до 2030 година. като намаленията ще бъдат извършвани и през периода 2021 до 2030 година. Това означава ежегодни квоти, както и линейни намаления, които да бъдат приложими към всички държави членки. Какво съм се стремила да направя? Целите за намаления на емисиите да бъдат наистина постигнати към 2300 година. Това е била целта ми. Идеята е споразумението за разпределяне на тежестите да бъде обвързано с Парижкото споразумение и по-общите ангажименти на глобално ниво за намаляване на емисиите от парникови газове за периода до 2030 година. Ще се стъпи върху база показатели от 2020 година и също така върху средните данни за емисиите през периода 2016-2020 година. Смятам, че е задължително да има много големи и а, равностойни стимули за всички страни да започнат да намаляват емисиите си от самото начало. И смятам, че изходната позиция през 2020 година трябва да бъде преосмислена. Струва ми се, че по-скоро трябва да се изходи от средните показатели за периода 2016-2020 година или е, да се вземе предвид целта е, за първата част на 2020 година. Говорим за 93 мегатона като цел. Комисията е направила своите предложения във връзка с рентабилното изпълнение на правилата. Някои елементи на гъвкавост, предвидени от нея обаче, могат да доведат до положение, при което Toisaalta komission ehdotus Европейският съюз ще се окаже неспособен да постигне зададените си цели. Всъщност, е, нивото на постижение в държавите членки силно зависи от гъвкавостта. Когато гъвкавостта е оправдана, може да съществува еднократен механизъм, който да бъде съчетан с гъвкавостта по механизма за земеползването и неговата промяна. Трябва да се запази това, което комисията предлага, като пътека за извършване на намелението. Също така предлагам да бъде заличена част от приложение 4. Смятам, че подялбата на административната тежест е нещо необходимо, обаче трябва ежегодно да се извършва оценка за това как целите на комисията се постигат на практика. Не е достатъчно такъв отчет да се прави веднъж на 5 години. Комисията трябва да разполага с реални механизми, които предвиждат включително налагането на санкции на държавите членки, които не спазват отправените към тях изисквания за намаляване на емисиите. Искам да кажа няколко думи и за транспорта. Подкрепям идеята, че решенията следва да бъдат оставени на преценката на държавите членки. Смятам обаче, че би е, било проблем лишаването на Европейския съюз от ролята на координираща структура, чрез която да се разпространяват челни примери от практиката. Чрез финансовите инструменти на Европейския съюз могат да бъдат заделени доста голям обем средства за такива програми. И за това е необходимо, когато се отделят средствата, те да бъдат насочвани включително и към проекти в сферата на транспорта, които стимулират прехода към ниско емисионни или беземисионни превозни системи. Най-ефикасният начин да се гарантира изпълнението на целите, свързани с намалението на емисиите, е да има добро планиране на земеползването, да има възможности за използване на всички видове транспорт, включително възможности за пешеходците да вървят пеша и за велосипедистите да използват велосипедите си. Трябва да се въведат цифрови услуги и услуги свързани с познанията. Трябва да се въведат ценови механизми за даване на предпочитание на природосъобразните транспортни услуги. Ако има а, е, голямо разнообразие от възможности за придвижване, така хората ще имат стимул да не притежават непременно собствена кола, което ще намали и потреблението на гориво. Затова тези услуги, които са от ново поколение, цифровизирани, интелигентни, трябва да намерят широко място в е, градския и междуградския превоз. Така ще бъде по-предвидима и прозрачна общата цена на движението. Разходите за това движение. Като че ли автоматизирането на превозните средства върви с по-бързи темпове от първоначално предвиденото, но това е положително. Законодателите и в държавите членки и в Европейския съюз трябва много внимателно да следят ставащото в връзка с емисиите в сферата на транспорта. Защото каквото и да се прави, то трябва да води до по-малки вреди, неблагоприятно отражение върху климата и околната среда, особено по места. За Европейския съюз транспорт, транспортът е една от най-важните услуги във всекидневието на хората. И затова прецизната и рентабилна логистика е основна предпоставка за европейската интеграция и за добре функциониращия единен пазар. Съгласно плана за подялба на тежестите, за сферите на транспорта и логистиката се предвиждат амбициозни цели и задания. И тук малко се притеснявам – не можем да предвидим какви разходи ще се наложи да понесат европейските предприятия. Когато държавите членки правят своите разчети за намаляване на емисиите, трябва да се правят прецизни прогнози. И мисля, че комисията има роля в снабдяването на държавите членки и с инструменти за тази цел. Очаквам нашата дискусия, както и по-нататъчното ни сътрудничество с докладчиците Сянка. Председателят. Благодаря, госпожо докладчик. Ще дам думата на докладчиците в Сянка сега. Първо госпожа Клун има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря благодаря и на докладчика за нейните предложения. Надявам се е, да можем да е, работим в подходящи срокове. Приветстваме предложението на комисията. Смятаме, че става дума за важен документ. Всички държави членки колективно трябва да положат усилия, за да се гарантира успеха на прехода към нисковъглеродна економика. Проектът съдържа много ясни правила за улесняването на този преход. Разбира се, трябва да мислим и за създаването на работни места, за растежа, инвестициите в Европа, като ограничим вредното отражение върху околната среда. Държавите членки, е, както е, беше споменато, ще имат цели за намаляване на емисиите през периода 2021-2030 година, а Европейският съюз е, е поел ангажимент в тази посока и по силата на Парижкото споразумение. Смятам, че проектът е много важен. Трябва да се признае и отчет отчете раз, разликата в капацитета на държавите членки за постигане на предписаните цели, като се изходи от брутния вътрешен продукт на всяка държава членка в крайна сметка БВП предопределя разликата в доходите. Колкото по-високи са доходите, толкова повече може да се направи за намалява емисиите. Е, интелигентните и чисти системи е, трябва да бъдат внедрявани на всички нива. Приветствам това, че има различни възможности за гъвкавост. Е, една така възможност е, е да се използват кредити от системата за търговия с емисии, а другата форма на гъвкавост е използването на кредити от системата за занеползване um, when we get down to the, the nitty-gritty of, the, of, of our... Очаквам да навлезем в детайлите на доклада. Очакваме по този начин да повишим енергийната ефективност. От гледна точка на комисията транспорт напредък в тази сфера има, но все още трябва да се работи. Необходимо е новаторството да бъде интелигентно, за да се подпомагат държавите членки за по-нататъчни намаления на емисиите. Следва през новото хилядолетие да останем световен лидер и да използваме всичко на свое разположение, за да запазим преднината си по отношение на намаляването на емисиите, интелигентните превозни средства. време но не трябва да наказваме държавите членки за това, че не е, допринасят е, по обективни причини е, за постигане на общите цели. Смятам, че тук трябва да има елемент на баланс. Трябва да се стремим към това всеки да допринася според възможностите си. Разбира се, принципите на проекта почиват на ангажиментите поети от Европейския съюз чрез Парижкото споразумение. Приветстваме проекта с една дума, очакваме съвместната си работа с докладчика, надяваме се, че ще стигнем до един качествен доклад, който да предложим на вниманието на нашата комисия. Благодаря, госпожа Кристин Рода. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Кюлонен за първото изложение. Като докладчик сянка от групата на социалистите и демократите, подчертавам, че за нас текстът е с голямо значение. Всъщност Парижкото споразумение се превръща в европейско право. Сиреч става дума за фундаментален регламент, който ще зададе нормативната уредба в областта на климата в Европейския съюз през следващите 30 години. Искам да благодаря за работата на докладчика. Е, е, проектът на комисията не бе достатъчно амбициозен, но докладчикът поправя това. Първо, е, ние трябва да се ръководим от времеви хоризонт 2050 година. Това съответства на Парижкото споразумение. Второ е задължително да се предложи контрол за съответствие, който да се упражнява по-често и да има реална клауза за преглед на поетите ангажименти. Искам да споделя множество предложения, които ще подобрят текста. Най-напред за да не могат да се разпространяват и разпределят всички квоти безплатно, трябва както в системата за търговия с емисии, да се, направят, да се направи система на годишни търгове. Така ще се спази принципът замърсителят плаща, ще се гарантира устойчивото развитие. По клаузата за преразглеждане трябва да се усили ролята на Европейската агенция за околната среда при определенето на целите с оглед на тяхната природосъобразност. И в този смисъл държавите членки трябва да бъдат привлечени към тази работа. Редно е да се очертае траекторията на намаление на емисиите, така че при разпределянето на квотите да не се отклоняваме значително от реалните емисии на държавите членки. Уместно би било да се измени и заглавието на регламента. Е, това заглавие трябва да стане по-остро, по-видимо, по-ясно и също така някак да мобилизира усилията. Благодаря. Думата има Господин Теличка. Благодаря, госпожо председател. В началото ще кажа нещо, което смятам всички споделяме. Става дума за много важно досие. Нуждаем се от баланс, от амбиция, но и от приобщителност на усилията и резултатност. Затова искам да приветствам предложенията на докладчика. Намирам, че те са много уравновесени. Ще има някои бележки и от моя страна, но те ще бъдат задълбочени едва след първото четене на проекта. Искам да обърна внимание на изменение 8 на настоящия етап във връзка с член 1. Там докладчикът визира постигането на целите чрез по-нататъчно намаляване на емисиите на парникови газове от държавите членки. И също така докладчикът в този текст задава целите за 2300, 2400 и 2050 година. Е, разбирам амбициите, които се проявяват тук. Готов съм да ги споделя, но това ли трябва да се запише в проекта, в проекта на регламент, като се има предвид, че тези цифри се отнасят за далечен период. Възможно е през този далечен период да се окажем с много по-добри показатели, отколкото сега си представяме, а възможно е някои държави членки да се натъкнат на неочаквани проблеми. Затова смятам, че трябва е, да бъдем по-реалистични. Е, би трябвало да проучим изцяло оценката на въздействието. Е, не се опитвам да поставя под съмнение е, проекта на доклад. Смятам, че просто трябва да бъдем реалистични. Нито да бъдем прекалено амбициозни, нито недостатъчно амбициозни. Може би в този момент е, за мен по-подходящо е преди 2030 година да се извърши преглед на функционирането на регламента. Във всички случаи обаче, като комисия е добре да се справим с една оценка на въздействието, е, за да не посочваме в е, нашия доклад е, произволни цифри. Ще коментираме изменение 9 да се използват целите по решението за 2020 година, ще кажа следното. Що се отнася до пътя, който да бъде следван, не мисля, че е уместно да се определя траекторията за изчисляване на квотите съгласно средните емисии или средните показатели за емисии за 2016-2020 година. Това би било отрицателно за онези страни, които вече са предприяли значителни усилия за намаляване на емисии и са постигнали такова намаляване през периода 2016-18 година. Нашите ангажименти за намаляване на емисиите следва да се ползват с приемственост. Разбирам обаче защо докладчикът подхожда по този начин. Може би тук е редно да се ориентираме към компромис, да сложим условие за ограничаване на използването на гъвкавост през 2021 година, съобразно това, което държавите членки са постигнали през 2020. Uh, и смятам, че така ще бъдат възнаградени у нези, които достатъчно рано са предприели усилия за намаляване на своите емисии. Имам още две-три бележки. Ще се опитам да ви запозная с тях много бързо. Най-напред член 5, алинея 3, 5%. Този показател не ми създава големи проблеми, но се питам дали даваме достатъчно стимули на държавите членки да направят нещо повече от това, което правят сега. Да не би това, което предвижда докладчиката, да даде обратен ефект. Това се опасявам. It is the, how likely it is that a member state uh, which is doing extra good uh, uh, Uh, uh, one year is extra uh, bad the following one. Ако в една година е, имате много лоши показатели, в следващата година много е, добри, е, тогава 5% могат да се окажат нереален показател. Но съм готов да водим разговори по тази тема. Изменение 11. Може би на този етап това ще е и последната ми бележка. Предлага се да се извърши едно заличаване за периода 2027-2032 година. Може би периодът е твърде отдалечен от нас, за да преценим как ще сработят мерките за гъвкавост, ако вземем предвид мултипликационния коефициент от 1,8 на 100. Uh, um, Не съм много сигурен дали предложението на докладчика тук е правилно. Давам си сметка каква е целта на тази корекция на предложенията на комисията. Обаче трябва това, което предлагаме, да бъде осъществимо. И разбира се, госпожо председател, може би ще имам и допълнителни бележки, даже сигурно ще имам, но ще ги представя по конкретно във вид на изменения, както и по време на разговорите и дискусиите с докладчика и с другите контрадокладчики. Все още ми се иска да направя допълнителен анализ на някои от предложенията на доклада. Е, би трябвало да стъпим върху здрава основа, когато правим тези предложения. Председателят, благодаря. Давам думата на господин Кристейлър. Thank благодаря, госпожо председател. Опитвам се максимално да се справя с задачата на нашия докладчик Сянка, който за съжаление не може да се присъедини, но имам някои бележки от него. Благодаря много за направения доклад с някои много добри идеи в него. Приветстваме, например, подобрението спрямо предложението на комисията за това държавите, които не спазват целите за 2020 година, да не се а, награждават по този начин. Действително, във вашия доклад се а, предлага за всяко надвишаване на тези цели по емисии а, да се плащат 100 евро а, на евро на а, тон от а, държавите, които нарушават. А, ние ще направим някои изменения, за а, да направим така, че държавите членки да нямат раздут бюджет а, за въглерод. Също така, предложението на докладчицата не а, преодолява липсите, свързани с, с системата за търговия с емисиите и а, свързаните с това а, земеползване и промени в земеползването. За да се използват допълнителните кредити, квоти, за непостоянно използване на а, земя а, за поглътителите на въглерод е много ва, а, може да е много вредно за климата и всъщност да възпира иновациите. И в тази посока ще правим редица изменения, за да правим така, че различните елементи от законодателството за климата да са да си останат отделни, макар мерките за борба с толерантни емисии да бъдат обединени. Накрая приветстваме въвеждането на, запазването на допълнителните годишни емисии. Е, това ограничение ще подобри възможността да се постигнат целите за 2300 година тази цел е много ниска, но ако искаме да спазим задълженията си по Парижското споразумение, те са една добре дошла стъпка в тази посока. Благодаря на господин Тейлър. Давам думата на следващия. Госпожа Арното. Предложението на комисията смятам е вредно, тъй като съдържа много сериозни пречки законодателни за държавите членки и е, за предприятията и за гражданите им. Но мисля, че в а, а, вашето предложение пък има още по-вредни елементи, защото а, те са свързани и с а, финансови а, наказания. Госпожо, а, за, а, докладчик, вие обяснявате на гражданите, че ще трябва да плащат, защото са замърсили, а, при положение, че те няма с какво да се хранят. А, мисля, че а, равносметката за пете години е много тежка, а пък а, вие говорите и за годишни мерки. На, не се а, намаляват а, нито безработицата, нито другите а, проблеми, но може би с а, това предложение ще се зарадват еколозите има и един анахроничен момент. Съединените щати от една страна избраха ръководител, който няма да последва задълженията по Парижското споразумение, който ще увеличи различните възможности за изличане на шистов газ и това ще увеличи покупателната способност на американците, а в същото време в Европейския съюз налага допълнителна тежест на своите предприятия и граждани, от което ще бъдат освободени американците. Това ще доведе до много сериозни негативни посред, последствия за европейските граждани. Това беше казано и от министър-председателя на Нидерландия в Давос миналата седмица. нужно е да се приемат мерки. Явно пример на Брексит не е достатъчен а, и а, явно имате нужда и от някакви други сигнали, които мисля, че могат, ще могат да ви направят а, европейските граждани в следващия цикъл на гласуване. Господин Крамер има думата. Благодаря. Благодаря ви и за изложението. За съжаление малко закъснях и не можах да го изслушам цялото. Трябва да предприемем нещо. Ако не предприемем нещо, положението още по-силно ще се влуши. Говорим за безработицата, за качеството на живота си. Ако днес всички се храним добре, но не правим нищо, за да се справим с измененията в климата, с замърсяването, то това ще се отрази не само на нас, но и на децата и внуците ни. Дължим на идните поколения да предприемем някакви действия. Отрасълът на транспорта в продължение на годините, дори десетилетия, бе пренебрегван. Правехме се, че той няма нищо общо с измененията в климата. Едновременно с това това е единственият отрасъл, в който емисиите нарастват от 90-те години насам. Успяхме да понижим емисиите във всички останали отрасли с помощта на финансирането, с което разполагаме. Нека сега ви дам един пример с финансирането. В продължение на годините, дори десетилетия, автомобилопроизводителите по престъпен начин вредяха на околната среда и мамеха хората. Какво направи комисията? Заяви, че ще промени пределните стойности. Не заяви спрямо автомобилопроизводителите. Трябва да спазвате вече действащите стойности, а ги промени. Въпреки, че автомобилопроизводителите бяха извършили престъпно деяние. Нито един от тези хора не бе подведен под наказателна отговорност. Съвсем друго щеше да е положението, ако ставаше дума за друг отрасъл. Необходими са проверки, извършвани от независима институция – както и изпитвания в реални условия. По въпроса за схемата за търговия с емисии. На времето, когато я въведохме, смятахме, че това е единственото решение, тъй като тя се основава на финансов стимул за дружествата да генерират по-малко емисии, но поради големия брой безплатни квоти, поради спада в цената на квотите – и тъй като Европа не е в състояние да постанови реалистични цени, продължаваме да се придържаме към статуквото. Все по-ефтино е да се генерират емисии, вместо да се намаляват. Мисля, че трябва да си извлечем необходимите полки от миналото. Целите до 2020 година бяха прекрасни, но когато се залагаха тези цели, транспортът не играеше никаква роля. Комисията заложи тези цели. Канцлерът ни, госпожа Меркел, също си постави прекрасни цели, които нямаха никакво отношение към транспорта. Нашата комисия заяви, че и транспорта трябва да внесе своя дял. Трябва да намали емисиите си с 20% до 2020 година в сравнение с нивото им от 1990. Съветът обаче се противопостави. Колкото повече чакаме, толкова по-амбициозни цели ще трябва да си поставим. Затова трябва да започнем работа още сега. Само така ще постигнем успех. Какво може да стане, ако чакаме прекалено дълго? Нека ви дам един пример с Китай. Не съм бил там през последните години. Но сега поне китайците казаха, ще инвестираме в възобновяеми енергийни източници, ще инвестираме повече от която и да е друга държава в света. В противен случай няма да стигнем до никъде. Ако сме поне на половина толкова добри, колкото и китайците, мисля, че ще постигнем успех. Нека се ориентираме спрямо най-добрия пример, а не спрямо най-лошия, защото носим отговорност за децата и си и техните деца. Благодаря много, господин Камер. Давам думата на комисията, господин Румен Меска. Благодаря ви много. Благодаря, че поканихте комисията да направи няколко коментара. Единствено искам да се спра на три момента. Един свързан с амбицията, втори с справедливостта и трети за административния товар. Що се отнася до амбицията, тук говоря за изменение 8 и определенето на дългосрочни цели. Това, което трябва да поясним от страна на комисията, според мен, е, че целите, така както са препоръчани в текста по изменението, всъщност не са били подложени на оценка от въздействие, на въздействието от страна на комисията. Това, което имаме предвид е да направим такава оценка на въздействието на дългосрочните цели след 2030 година, в следващите месеци, но а, не е дош... И след това ще дойде момента да разгледаме и средносрочните и дългосрочните. На второ място коментар за справедливостта, изменение 13. Там се предлага измен... заличаване. Много важен е този член в предложението, тъй като той гарантира, че не си противоречим с настоящото законодателство до 2020 година. Редица държави членки, а именно тези от Централна и Източна Европа с по-низки доходи, а, имат възможност да а, намаляват емисиите по постепенно. Ако за тях беше през 2016 или 2018 а, началния момент, и е, това означава напълно да анулираме постигнатото в момента. Именно заради това комисията предлага този е, член заедно с приложението. Това е по повода на справедливостта. На следващо място, трето, административният товар, товар и е, спазването на изискванията. Може би не е достатъчно ясно казано от наша страна и тук сме съгласни с докладчицата, че е нужно годишно докладване. Но от тук проистича и следващия въпрос, кога се извършва комбинираното докладване. Това е много сложна стъпка, много сериозни усилия се изискват и ние от страна на комисията имаме а, 5 годишна проверка на а, спазването. Това не означава, че едва ли не, ако не е спазена една година съответната квота. Тя ще бъде увеличена по 5 пъти, когато правим проверка веднъж на 5 години. Не, техническата проверка е всяка година, техническите доклади. това правим и сега всяка година. Комисията публикува годишен доклад за това докъде са стигнали държавите спрямо целите по законодателството. Има пълна прозрачност, държавите членки виждат къде а, не спазват, не постигат целите си, къде са на път да ги постигнат. И още едно допълнително нещо има. А, тази допълнителна гъвкавост, а, свързана с а, земеползването и промените в земеползването. А, вие всеки 5 години вече знаете колко кредите се получават от а, този сектор и е много трудно по този начин да се съчетае а, е, годишното изискване. Така че а, е, през 22, 23 и 4 държавите няма как да знаят колко кредити допълнителни ще има по земеползване, промени земеползването, ако няма отделна система за мониторинг на, на а, този сектор, а това би било изключително а, разходоемко за държавите членки. Ето защо сме се въздържали от подобно предложение. смятаме, че може да обмислите още веднъж нашето предложение. считаме го за много добре обосновано и по този начин се ограничават административните товари за държавите членки. И накрая поканата към комисията да работи по оценка на разходите и ползите с държавите членки. Това е нещо, което вече провеждаме в продължение на няколко години. Върви този обмен и ще видите нашето, в нашето предложение е отразено всичко това в нашия пакет, зимния пакет, който ще влезне като предложение и в тази посока вървят нещата. Ето защо не смятаме, че е нужно да се включва и в този законодателен акт. Благодаря ви много и сме готови да работим с парламента в следващите дни и седмици. Благодаря много. Чух една фраза за това, че екологията е идеология. Екологията е реалност и тук в Брюксел също има много сериозно замърсяване и а, първите жертви на промените на климата ще бъдат именно най-бедните. Ето защо нашата комисия трябва да направи така, че всички да могат да се възползват от а, възможностите и ползите а, именно а, и от а, екологичните а, развитие. Ето защо ние като комисия по транспорта трябва да работим по тази тема. А, години наред България, извинявайте, Европа е била водеща в а, борбата срещу промените в климата и трябва да продължим да го правим и посредством работата в нашата комисия. С това давам думата на докладчицата. Благодаря, госпожо председател. тук все пак не се занимаваме само с това да спасим планетата за бъдещите поколения. Обедена съм, че почитателите на Тръмп сред нас искат а, сигурно и три планети да замърсят до пълна гибел едновременно, но все пак има и такива сред нас, които биха искали да опазят планетата, на която се намират. Членовете на Енви, Итре и Тран разглеждат това законодателство от една и съща гледна точка. Искаме то да е амбициозно. Транспортният сектор е важен източник на емисии и е много важно да се организира той с мислена политика във всички видове транспорт, включително тежкотоварния. Трябва да се получим и от различните инциденти. А, и те ни дават повод да се замислим по въпроси, които не би следнало, следвало да игнорираме. Десет години е доста дълъг период от време и трябва да сме сигурни, че редовно правим равносметка, да знаем къде отиваме, какво се случва, не трябва да се крием зад други сектори и достатъчно сме се получили от миналото ми се струва, ако няма ясни правила, ако няма нужния контрол и мониторинг, процесът не стига до никъде. Да, имаме и тези, които спазват правилата и правят това, което е нужно, но винаги ще съществуват и тези, които нарушават правилата и не се съобразяват. Ето защо трябват ни реалистични цели, с които да гарантираме, че ще опазим планетата. Благодаря ви, госпожо Кюльонен. и се присъединяваме към вашата мисия да спасим планетата. Докладът а, има за срок 3 февруари на обяд като крайен срок за изменения. И сега продължаваме с доклада за сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги. Давам думата на докладчика, след което ще чуем различните докладчици в сянка. Благодаря, госпожо председател. Много привлекателно заглавие, не мислите ли? Наскоро поех текста от Давор, който беше докладчик по това становище, но той съвсем наскоро напусна комисията по транспорт. Поради това не съм работил много обстойно по това досие. Ще се изкажа за това съвсем накратко. Работил съм вече по въпроси свързани с достъпността и недопускането на дискриминацията в контекста на правата на пътниците. Поради това съм и напълно наясно колко е важен този законодателен акт с цел предоставяне на помощ и гарантиране на независимост за хората с ограничена подвижност. Не бихме преувеличили, ако заявим, че този законодателен акт разполага с потенциала да промени из основи да подобри изначално качеството на живота на хората. Още от самото начало за нас бе абсолютно ясно, че трябва да се разшири приложното поле на акта. В изменение 8 предлагаме включването в приложното поле на градския обществен транспорт, на интермодалните транспортни услуги, приложното поле трябва да включва всички аспекти от пътуванията, от машините за издаване на билети до системите за интелигентно издаване и закупуване на билети, както и необходимостта от промени в архитектурната среда. Предвидили сме няколко изменения, в които се посочва връзката между мобилността и транспорта и необходимостта от по-голяма мобилност. Трябва във всеки един момент от пътуването си хората с ограничена подвижност да имат достъп до транспортни средства. В изменение 12 предлагаме ново определение на пълната достъпност. За целта трябва да има една разбираема, ясна система, която да не включва големи пречки. В изменение 5 Говорим за съгласуваността на законодателството. Тук категорично препоръчваме на комисията, насърчаваме я да използва действащото законодателство на Съюза, например за правата на пътниците, като основа за законодателни актове за достъпността на транспортните услуги и услугите за мобилност. Merci, monsieur le rapporteur. Je donne la... Благодаря, господин докладчик. Моментално дума, давам думата на госпож... господин Кош. Благодаря, госпожо председател. Според мен в проекто текста се съдържа много добра отправна точка за по-нататъчна работа. Определението на хора с увреждания както и на нововъведената от комисията нова група лица, хора с функционални ограничения, е нещо, което според мен трябва да оставим на комисията по заетост, тъй като тя разполага с категорични прерогативи в тази област. Идеята на докладчика за включването и на интермодалния транспорт според мен е много добра. Тази сутрин във връзка с това зададох въпрос на малтийския министр, на който той за съжаление не ми отговори разширяването на приложното поле на текста, така че да обхваща и туризма, според мен би било проблематично трябва да се приеме съгласувано законодателство, което да е ясно, в което да няма колизия с вече действащи норми. Във връзка с това от една страна е важно действащите правила за хората с увреждания и хората с ограничена подвижност за всички видове транспорт да не бъдат подкопавани, а да бъдат допълнени по възможно най-добрия начин. От друга страна трябва да се постигне правилният баланс, така че да се вземат предвид в по-голяма степен потребностите на хората с увреждания, без обаче да се вменява прекомерна несъразмерна тежест на предприятията. Радвам се, че ще си взаимодействам с докладчиците в сянка и останалите колеги. Благодаря за вниманието. Госпожа Сенхалова. колегове, от представени справи... Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Европейският акт за достъпност бе публикуван преди година. Според мен е назрял моментът за това Европейският парламент да започне работа по него. Няколко ресорни комисии вече дадоха началото на този процес. Вече проведохме разисквания в комисията по вътрешен пазар, която е водещата комисия. А що се отнася до становището на нашата комисия, сърдечно благодаря на докладчика за изготвения текст. Споделям вижданията на докладчика, така че нямам какво толкова да добавя. Що се отнася до включването в приложното поле на текста на градския транспорт и на интермодалния транспорт, това е идея, която подкрепям. Ще внеса няколко изменения за маршрутите, водещи до гари и персонала на гари. Ще внеса и някои изменения за терминалите за извършване на плащания и машините за издаване на билети, елементи, които не са включени в текста. Като цяло становището е добро, изглежда ми обещаващо. С удоволствие ще си взаимодействам с новия докладчик и всички останали колеги. La parole est à Madame Bilbao. C'est à vous. Госпожа Билбао. Благодаря. Оценявам работата на докладчика по този документ. Хората с увреждания трябва да могат да живеят независим живот. Това е целта на цялата ни работа по този въпрос. Тези хора трябва да могат да бъдат независими, да водят пълноценен, професионален и друг живот. Правата им са закрепени в хартата на основните права. Има и ред други изисквания, които не можем да изпълним адекватно. Винаги, когато говорим за хора с увреждания и за някои от идеите, упоменати в доклада, дискусиите придобиват отрицателна конотация. Трябва да настъпи промяна в това отношение – трябва да обърнем внимание, например, на възможностите за използване на новаторски продукти. Насърчаването на ползването на такива продукти е важно не само за хората с увреждания. Трябва да гледаме на тези хора като на възможност за инвестиции, а не като на източник на разходи. Трябва да дадем възможности за новаторство, за разработването на новаторски продукти и за навлизането им на вътрешния пазар. Възнамерява ли комисията да продължи да използва формулировки като хора с ограничена подвижност? В миналото използвахме по-различни формулировки, като например хора с определени функционални потребности. По въпроса за ограничената подвижност, Съгласна съм с предложението на докладчика за разширяване на приложното поле, така че то да обхваща и градския транспорт. Съгласна съм също така, че трябва да включим и туризма – когато говорим за перспективите за хората с ограничена подвижност. В други доклади сме говорили за това, че трябва да се справим с проблема с сезонността на туризма. Можем да опоменем това и в този доклад. В изменение 8 са изброени различните области, които могат да бъдат включени в приложното поле на текста. Това е добре, тъй като според мен достъпност трябва да се гарантира за целия сектор на транспорта. Трябва да има достъпност, освен това, за всички, не само за хората с увреждания. Става дума за милиони европейци. Ще внесем изменения, с които ще се постараем да запазим тоналността на текста. Kiitoksia puheenjohtaja. Esteettömyys on tärkeä asia. Госпожа Кюлюнен. Благодаря, госпожо председател. Достъпността е от основно значение за равнопоставеността. Трябва да възприемем цялостен подход. Не бива да се стига до припокриване на ниво законодателство. Вече се работи по определени мерки, например за областта на ЖП транспорта. Има опасност да се стигне до колизия между новите законодателни актове и вече действащите такива. Трябва да създадем условия за по-добра същинска мобилност, с която да се гарантира и равнопоставеност. с нас. При това с немалко от нас се свързаха някои експерти. Въпрос към докладчика и към комисията. Как да гарантираме приемането на последователно добро законодателство, в което да няма припокривания? Господин Ерток, благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за становището. Що се отнася до гарантирането на достъпност за хората с увреждания, това е една много добра идея, която винаги трябва да се ползва с нашата подкрепа. В отделните държави членки се наблюдава различно положение. В това отношение не бива да забравяме за това. Ще се спра върху някои моменти от текста, които могат да бъдат усъвършенствани. Вече действа секторно законодателство, например за правата на пътниците и в други области. Постигнали сме немалко вече на национално равнище. Какво трябва да предприемем сега? Трябва да действаме интелигентно, не бива да имаме само добри намерения, които обаче да не реализираме достатъчно добре. Какво имам предвид? Имам предвид съразмерността. Ако правилно съм разбрал, то идеята е всеки автомат за издаване на билети в рамките на следващите 6 години да бъде преоборудван. Ще постигнем ли с това целта си? Или може би е по-вероятно да извършим ненужни разходи, да изразходим средства, които бихме могли да използваме по-ефикасно другаде. Нека ви дам за пример смартфоните. Огромен е броят на онези, които закупуват билети, използвайки смартфоните си в хода на процеса на цифровизация. Опитах се да намеря данни за Германия. Натъкнах се на един доклад на Deutsche Bahn от януари до септември 2016 година, т.е. в рамките на 9 месеца Deutsche Bahn е издала 6,8 милиона билета, закупени по смартфон. Тенденцията е броят им да се увеличава в бъдеще. Винаги съм бил за повече мобилност, за повече достъпност за всички, най-вече за унези с ограничена подвижност. Въпреки това се питам дали ще постигнем целта си, като предвидим толкова строги изисквания за постигането на определени цели в рамките на следващите 6 години. Още нещо. Ако правилно съм разбрал, следва да се прави разлика между частните доставчици, доставчиците от частния сектор и публично-правните такива. Тук се намесва чувството ми за справедливост. Защо се предвижда по-малко бреме за доставчиците от частния сектор, а по отношение на доставчиците на обществени услуги, които така или иначе не разполагат с много средства, се прилагат различни изисквания. Защо се прави разлика между тези два вида доставчици? Трябва да въжат едни и същи условия за всички. Не би следвало хората с ограничена подвижност, които използват частна инфраструктура, да използват частна инфраструктура, а разходите за това да се вменяват на обществените доставчици. Няколко думи и за използваните формулировки. Какво се има предвид? Имат се предвид само услугите или цялата инфраструктура? Не ми е ясна формулировката. Говори се за internal entities, вътрешни образования. според мен има някои моменти, които трябва да се уредят на национално равнище. Не бива да се смесват услугите с инфраструктурата. Освен това, докладчикът разширява и обхвата на текста. Опоменава, например, здравеопазването. Аз по професия съм пекар. Не разбирам защо трябва да се включва тук и здравеопазването. Говори се и за оператори в областта на мобилността. Също не разбирам какво се има предвид с това. Докладът е добър, но мисля, че можем да го доусъвършенстваме. Подходът ни трябва да е, освен това, съразмерен. Не би трябвало да изразходваме ненужно средства, които бихме могли много по-добре да инвестираме някъде другаде. Господин Вин. Ik ben een beetje geïnspireerd door collega Исмаил. Благодаря, госпожо. Аз почерпих вдъхновение от Исмейлър тук. Uitvoering van bestaande regelgeving, om dat er vooral ook in het rapport uh, op te nemen. Ik zal u vertellen, wij hebben bij de EVP-fractie een gehandicapt... Когато стане дума за запазване на изпълнителните актове, нека това намери място в доклада. Uh, в групата на ЕНП се срещнахме с една група от Молдова, лица с намалена подвижност, те искат да пътуват с автобус. Има възможност да сторят това и да се качат, но автобусният шофьор отказва да свали платформата, която е предназначена за лица с двигателни проблеми и те не могат да се качат в автобуса. Значи правила съществуват, но трябва да се изпълняват правилата. Трябва просто да се използват правилно нормативните актове. И това трябва още веднъж да бъде подчертано в нормативния акт. Благодаря. Ще дам думата на комисията за 3 минути. Госпожа Емануел Гранш. Тя има да ни каже няколко неща. Oui, elle So thank you very much. Бл... Благодаря много. Емануел Гранш, която е ръководител на нашия отдел, за съжаление не успя да се присъедини към днешното е, заседание поради е, послед... възникнал в последния момент ангажимент. Um, thank... Най-напред искам да благодаря на докладчика за това становище, което много категорично подкрепят на нашия проект. Проектът ни е свързан с изграждането на вътрешния пазар, но във всички случаи ние сме се опитали да очертаем и как съществуващите норми могат да допринесат за по-широк и двигателни възможности за лицата с намалено движение. Необходимо е да се разширят техните възможности, като приложното поле се разшири, така че да се включи междувидовия транспорт, услуги за настаняване и някои други съпъстващи услуги. Също така, отбелязваме си предложението във връзка с а, придаване на задължителност на изискванията за застроената среда. Um, uh, Отбелязваме си искането за изменение на действащите правила. Това е искане, което постъпва от посредниците – няма планове на комисията за такива изменения, които се е, искат, е, е, за да се включат нови норми за подвижност. Също може да се каже и за устойчивите планове за движение в градовете. Но всъщност за нас е много важно да бъдат синхрон помежду си всички актове. Двата проекта. Този за е, достъпността и проекта е, на регламента за права на пътниците, особено тези с намалени двигателни възможности, трябва да бъдат приведени в съответствие един с друг. Е, вторият регламент, който цитирах, акцентира върху съдействието, докато тук основният предмет е а, е, движението. Хората с функционални ограничения трябва да се ползват е, от е, функционален подход. Защото има хора, които не са официално признати за такива с увреждания, но въпреки това много категории лица имат проблеми с достъпността на инфраструктурата и средствата за превоз. Настоявам на взаимната допълняемост. Е, спомена се, че има актове и за железниците се в същата насока. Проектът не задължава да се инсталират машини за билети е, също не създава задължение за използване на мобилни телефони за е, отчитане на пътуването, но когато се използват такива услуги и такива възможности, е, би трябвало да се съобразява достъпността им за лицата с увреждания. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Извинете. Извинете, господин Тейлър. Почакайте. Благодаря на комисията. Последната дума има господин Тейлър като докладчик. Виждам, че сте много ентусиазиран за доклада си, господин Тейлър. Микрофон. Моля за оратора. Um, yes, no, your contributions are very uh, interesting. Изказванията бяха много интересни. Очаквам работата си върху тях, е, защото те трябва да бъдат много внимателно обмислени. Едва сега започвам а, да изпълнявам функцията докладчик. Може би ще имаме възможност да организираме заседание на докладчиците в Сянка, за да обсъдим евентуалните компромиси. Аз наистина обаче се чувствам силно привлечен от някои от идеите за недопускане на дублиране. Е, в смисъл да се създаде задължение е да се улеснява животът на хората с ограничени двигателни възможности. Е, всичко това са много добри идеи. Аз обаче от време на време ползвам инвалидна количка. И трябва да ви кажа, че ако трябва да изляза от тук и искам да отида в ресторант или кафене, ще се озоря да намеря такъв участък, в който да няма стълби. И няма да има възможност да ползвам и туалет на партера. Дори да намеря ресторант и кафене и да мога да стигна до тях. Обикновено до туалетните се стига по спираловидна стълба. Значи трябва да тръгнем от базата, от най-основното, е, за което трябва да се мисли е, така че хората да могат да стигнат до там, за където са тръгнали и да не бъдат лишавани от елементарни удоволствия. Благодаря ви. Благодаря, господин Тейлър. Продължаваме. Продължаваме с следващата точка. Всъщност, преди да преминем към следващата точка, по въпрос по доклада на господин а, Тейлър, 12 часа на обяд на 8 февруари е срокът за внасене на изменения по него. Сега продължаваме с изказване на комисията във връзка с актовете по делегация за насоките за ТНТ. Давам думата на комисията за 10 на 15 минути, за да ни запознае с състоянието на работата за, върху двата акта по делегация по насоките за ТЕН. Те трансевропейските мрежи в областта на транспорта. Става дума за 49 алинея 4 и член 49 алинея 6. Там се предвиждат актове по делегация. През декември месец а, имаше приети актове по реда на комитологията. Вие знаете за това сегашното по настоящем първият акт по делегация е внесен в съвета и в парламента за двумесечен преглед, а вторият акт по делегация по член 49 алинея 6 е, е, свързана с оказването на карти за съседните страни. Сега искаме да чуем докъде са стигнали преговорите. Припомням, че е изключително важно нашата комисия да отдели голямо внимание на начина по който комисията упражнява правомощията си, делегирани и от парламента. Насоките за трансевропейските мрежи в областта на транспорта са една от най-важните мерки в европейската нормативна уредба и за това, драги колеги, мога само да ви приканя внимателно да, обър... да се вгледаме в мерките и предложенията на комисията. Давам думата на Фредерик Версини от Генерална дирекция МУВ в Европейската комисия, след което ще поканя господин Маркос Пипер, нашия докладчик, също да се изкаже. В момента не го виждам. Но ще му дам думата, ако е тук, ще получи думата и господин Исмаил Ертук. А след това ще се изкажат и онези, които искат да се изкажат. Давам думата на комисията най-напред. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа представители. Благодаря ви за това, че поканихте комисията да представи днес тези два делегирани акта. Вие много правилно описахте контекста и е, представихте приложното поле на всеки от тези актове по делегация. В предварителен порядък искам най-напред е, да е, изразя положителното си отношение към сътрудничеството с е, парламента при изработването на тези актове. Бяха провеждани редовни консултации. Първия акт засяга актуализацията и е, периодичното проследяване на усъвършенстването на мрежата ТЕН те, е, съобразно приложимия регламент. След при, приемането на регламента има доста напредък е, и за това трите е, институции трябва периодично да си сътрудничат, за да отразяват в нормативната уредба развитието на инфраструктурата. А вторият акт по делегация засяга отношенията ни с съседните на Европейския съюз страни. Ако позволите, ще мина на английски. Uh, uh, Преди да представя всеки проект на акт по делегация, искам да подчертая, че и двата проекта не са свързани с финансирането на инфраструктурни проекти. Те не са свързани с финансиране, но не са свързани и с определението на коридорите по ТНТ и също така с определенето на коридорите за ЖП товарни превози. The, the Започвам с първия акт по делегация. посветен на статистическата актуализация на информацията за мрежата ТНТ. Съгласно регламента за ТНТ, комисията много близо следи техническите параметри на инфраструктурните компоненти на тази мрежа. Член 49 алинея 4 от регламента дава възможност да се приеме акт по делегация с цел периодично приспособяване към новото развитие на приложения 1 и 2, като по този начин се отразят необходимите промени в количествените прагове, валидни за инфраструктурните компоненти в мрежата за транспорта. Най-напред ще ви кажа какъв процес спазваме. Комисията даде начало на процеса на 30 септември 2015 година в сътрудничество с националните органи на основата на формуляри, които са разработени в системата по регламента ТНТ. Е, редовно сме провеждали консултации е, с е, представителите на държавите членки в присъствието на експерти на държавите членки. На 9 декември 2015 имахме експертна среща, след това на 15 март и на 28 септември 2016 година. Това доведе до приемане на акта по делегация. Вие казахте правилно, че той е прият през декември, в частност на 7 декември и бе предаден на Европейския парламент. Две са категориите изменения, които уреждаме с този акт. Приспособяване към картите с, чест, с цел стрикно отразяване на промените в мрежите. Второ, отразяване в изчерпателната, всеобхватната мрежа на нови компоненти на инфраструктурата, когато се преминат предписаните от законодателството прагове. Тези количествени прагове въжат за вътрешните водни пътища, морската инфраструктура, въздушната инфраструктура и многовидовата инфраструктура. И а, преценката на количествените прагове се извършва съобразно най-актуалната статистическа информация, предоставяна от Евростата. Като цяло, комисията е получила 250 искания за изменения, за приспособяване, от които е одобрила 235, т.е. 15 искания са отхвърлени. По различни причини. Някои от тях не, е, от тези искания не бяха е, свържен, свързани с е, приложното поле на регламента. други искания бяха свържен, свързани с изменение на ключовата инфраструктура, нещо, което не е предмет на този регламент. Е, в е, някои случаи исканията бяха свързани с хипотези, в които не се е достигнало до количествените прагове. От тези 235 одобрени искания, 211 засягат е, приспособявания с оглед на постигнат напредък в мрежите за шосеен, железопътен транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища. Преди всичко става дума за пристанища, железопътни терминали, логистични платформи, само за едно летище става дума при тези изменения. Това, което направихме с този акт за делегиране, ще се извършва през едните години периодично чрез други актове, защото на всеки 2-3 години би трябвало да актуализираме техническата информация, разбира се, пак в сътрудничество с държавите членки и Европейския парламент. Сега позволете ми да се спра на втория акт по делегация и е, обхвата на мрежата ТНТ, трансевропейска мрежа в областта на транспорта. Е, при приемането на основния акт през 2013 година е, имаше индикативни е, карти за ТНТ за някои съседни страни. Онези съседни на Европейския съюз, е, които, ако мога така да се изразя, имат най-тесни връзки с Европейския съюз. Исландия, Норвегия, Лихтенштайн, Швейцария. Но особено Turkey. Имаше обаче и индикативни карти за Западните Балкани и за Турция. Член 49, алинея 6 от регламента, дава възможност за приемане на акт по делегация с цел приемане на такива индикативни карти на основата на споразумения на високо равнище, сключени между Европейския съюз и съответната съседна страна. През последните години вече е постигнат напредък за укрепване на връзките и даже за съвместно планиране с тези съседни страни. Направена е изчерпателна мрежа за Западните Балкани, за Турция и за страните от източното партньорство. Беларус, Молдова, Азербайджан, Грузия, Армения имаше вече делегиран акт за е, определяне на ключовата инфраструктура в е, Западните Балкани. Сега предлагаме да се направи още една стъпка и да се разработят индикативни карти за ключовата инфраструктура в Турция и в страните от партньорството на изток. Споразумение на високо ниво между Съюза и съответните страни е постигнато на 21 юни 2016 година в а, Ротердам а, в а, рамките на дните за ТНТ, които се провеждаха там. Споразумението е, е включено <clears throat> в а, а, тези нови а, индикативни карти, които на свой ред са част от а, предложения на вниманието на парламента акт по делегация. Имаше а, представители на а, парламента в заседанията на експертните групи през декември. А, 2015 година, март, септември и декември 2016 година. Проекта на регламент по делегация ще бъде прият от комисията към края на този месец, вероятно на 31 януари, и е, ще бъде внесен в Европейския парламент. Целта е Съюзът е, да получи повече възможности е, да насочва правилно финансовата подкрепа на своите съседи. Тук не се дават идеи за нова помощ, която да се оказва, нови права за финансиране, а просто се уреждат съвместните приоритети и се предприемат необходимите мерки съседните страни да прилагат същите изисквания и стандарти към своята инфраструктура. Аналогично постъпваме и с страните от Средиземноморския регион. Още не е подписано споразумение там, защото в дните за ТНТ в Роттердам не можа да се стигне до съгласие. Обаче е, продължаваме да работим за общо определение на мрежите в региона на Средиземноморието. Благодаря много за вашето внимание. Разбира се, оставам на ваше разположение, за да отговоря на въпросите, които ви интересуват председателят. Благодаря, господин Весини. Вие говорите френски и английски еднакво добре, ама е хубаво да се говори и на френски, казва председателят. Това е работен език на нашия съюз. И така. Съдокладчикът, господин Исмайлер, тук. Имате думата. Ähm, Благодаря ви. Благодаря и на представителя на Европейската комисия. Винаги съм казвал, ще го кажа и днес, че съм дълбоко убеден, че наред с програмата Erasm+, трансевропейските мрежи за транспорта, ТМТ, са най-прекрасният пример за това какво може да постигне Европейският съюз в държавите членки. За това благодаря на всички онези в комисията, парламента и комисията, които работиха по тези мрежи до момента. Нямам конкретни въпроси. Нека отправя поглед към бъдещето. През изминалия период говорихме за принципни положения във връзка с ТНТ поставихме основите на тези мрежи. До 2021 година предстои да преразгледаме трансевропейските мрежи за транспорта. До момента в Европейския съюз е направено немалко, най-вече по отношение на съседните ни държави. С помощта на тази инфраструктура на проектите и финансирането по нея Европейският съюз може да оказва влияние в геополитически план. Тази инфраструктура за нас е геополитически инструмент. Често забравяме за това, тъй като когато говорим за геополитика, говорим за голямата политика. Но тази инфраструктура представлява за нас конкретен инструмент за въздействие в геополитически план, с който можем да се гордеем. Сега един малко по-критичен въпрос към комисията. В каква степен възнамерявате да започнете работа по преразглеждането на трансевропейските мрежи за транспорта? Какво следва да се усъвършенства, да се подобри в бъдеще? Настоящото законодателство има своите силни страни, но има и слаби страни. Изминаха вече няколко години от приемането му. Мисля, че сега можем да направим първа равносметка. Благодаря много на господин Ертуп. И сега давам думата на господин Вин Вандеркамп. Благодаря много, госпожо председател. Нашият съдокладчик, за съжаление, не е тук, но все пак аз мисля, че е, е от доста отдавна това това досие в нашите задачи. Има колеги, които имат изключително дълъг опит, като този, който се изказа преди мен. Това е досие с много сериозни потенциални последици, както по отношение на инвестициите в коридорите ТНТ, така и тук говорим за доклад от Сметната палата, който беше в посока на инвестициите и в този смисъл искам да задам въпрос на комисията. Този доклад има ли отношение във връзка с инвестициите? Влияе ли на тези инвестиции? Стават ли те по-значителни в коридорите по ТЕН? Те също си плязна това, което каза господин Крамер във връзка с съществуващите а, празни а, летища, които не се използват. Защо са вложени там инвестиции? После колегата Маринеско ме помоли да споделя а, две бележки. Той не е, казва, че не можем да се задоволим само с тези делегирани актове. Те вървят в общата посока на ТНТ. Също така, моят колега ми казва, че е доволен да отбележе, а, че Румъния и България, където с които по-рано имаше разлики и там липсваха едни 10 километра. Този щекотлив въпрос е разрешен сега и той е доволен да го отбележа. Благодаря, господин Вин Вандеркап. Следва колегата Сандър. Най-общо съм благодарен на Благодарна на комисията за информацията по делегираните актове, но разбира се има и много допълнителни уточнения, които трябва да се направят. Що се отнася до картите и нашите а, партньори на местно, регионално и така нататък равнище. Знам, че може да бъде трудно да бъдем прецизни с всички потребности, които трябва да фигурират в картите. Но що се отнася до картата на Иберийския полуостров? Има два коридора. Този, който е от Язолив до Сентандер – и Боядолив до Виктория. И не можем да схванем дали уточненията са такива, че да се отнасят и до железопътния транспорт. Може би става въпрос за чисто и просто проблем с цветовете на картата, която аз гледам, но така или иначе а, задавам този въпрос. После нещо, което предизвика немалко реакции, а, пътят Блалмерия. Вярно е, че върви оценка на въздействието, но Виждам на картата и също така в доклада администрацията, местните власти са критикували факта, че няма инвестиции. На първо място, къде е грешката на картата и на второ място по доклада. Когато а, координатора представяше този доклад. Имаше и презентация на комисията. Тук се поема публична позиция и не сме наясно кой ще отговаря за жертвите и изведнъж всички реагират, а ние не сме в течение на каквото и да било. Не знам какво е казал господин Бринкост през 2016. Може би е имал друг доклад, който съм пропуснала, който така и не съм видяла. Трябвало е комисията да информира поне тези, които са пряко свързани с това, най-малкото да актуализира информацията. Просто от е, едно, една най базна любезност би трябвало да се изпрати някаква информация, някакво съобщение. Има думата госпожа а, е, Сехналова. Благодаря за направената презентация. Имам един конкретен въпрос. Не. Мога да разбера. А, анекс, приложение 1, 17.38 и 21.38 не се говори за Бърноферов като линия. А, в предишната версия на регламента беше в приложение 1443 Чудя се. Пропуск ли е това или е умишлено изменение? Ако е умишлено, дали е, сте се свързали с Чехия, за да разберете какво мисли Чехия? Също така по 41C, член 41C, правилата могат да се променят единствено по официалната процедура. Благодаря за конкретния въпрос. Госпожа Демонтес има думата. Благодаря. И аз бих искала по един конкретен случай да говоря, изхождайки от факта, че на предстоящото законодателство ни давна възможност да планираме коридори на основата на а, трансгранично сътрудничество. Как може да се а, интегрират тези коридори в европейската мрежа и как смята комисията да способства за адриатическите, балтийските коридори и тези, които са а, така наречените е коридор 11, Триест и а, всичко това като един въпрос, а после и по картите. Какво може да се направи и може ли комисията малко по-ясно да направи връзката между коридорите и различната инфраструктура. На следващо място на 5 декември беше организирано едно заседание. Предполагам, че са взети нови решения, предполагам, че са а, подходящи, но е хубаво да има последователност между нашата работа и това, което се организира като допълнителни заседания и да бъдем информирани. Господин Крамер. Вин Ван де Камп преди малко говори за доклада за регионалните пристанища. Положението, регионалните летища, извинете, положението бе катастрофално. Нямаше никакъв ефект от инвестираните средства. Финансовите прогнози по никакъв начин не се сбъднаха. Ставаше дума чисто и просто за разхищение на средства. Утре предстои да обсъдим доклада на Сметната палата за пристанищата. Там положението в никакъв случай не е по-добро. Мога да ви дам за пример три пристанища, отстоящи по на 10 км едно от друго. Всички те се финансират със средства от европейския бюджет, защото се смята, че ще ги очаква светло бъдеще, но подобни проекти са обречени на провал. Нима ще продължаваме по същия начин. Инвестираме милиарди в проекти, от които не проистичат никакви ползи. Какви изводи? следва да си направим от всичко това? Държавите членки искат да получат единствено и само финансирането. Всичко останало им е все едно. Обслужват строителния сектор и може би и банките обслужват техните интереси. Но не това трябва да е крайната ни цел. Какво смятате да направите? Ще се извлечете ли съответните пулки или ще повторите същите грешки в бъдеще? На учениците си винаги съм казвал, човек се учи от грешките си, но не мисля, че вие го правите. Второ, ще гарантира ли комисията в рамките на процеса по комитология да се спазват критериите, а именно принадена стойност на ниво на Европейския съюз, намаляване на външните разходи и трансгранични връзки. Вече от 30 години инвестираме, но продължава да има разпокъсаност. Не можем ли да окажем натиск върху държавите членки, така че да не мислят само за мащабните си проекти на национално равнище, а да вземат предвид и принадената стойност за целия Европейски съюз? Министрите на транспорта се правят, че Европа изобщо не съществува. Не се прилага и един регламент, доколкото знам председателят на комисията господин Юнкер, специалист по политиката в областта на транспорта и финансирането, е заявил спрямо Чехия, ако имате 10 проекта за изграждане на магистрали, няма нужда да спазвате този законодателен акт. Нима е възможно председателят на комисията да заяви, че можем чисто и просто да нарушаваме европейското законодателство, че той изобщо не ни интересува. Какво ще предприеме комисията? Ще излезе ли с доклад по въпрос? Третият ми въпрос е за актовете за делегиране. Както знаете, доста скептично съм настроен по отношение на тези актове. Те са предвидени в договора от Лисабон, но опитът ми в парламента показва, че комисията и съветът правят всичко възможно, за да неутрализират действието на тези актове. Трансевропейските мрежи за транспорта бяха обект на решение, взето от всички нас, заедно. Разширяването на тези мрежи единствено и само техническа процедура ли е? Защо не се допитвате до нас? Заявихте, че вече от две години работите по въпрос, а ни информирате едва сега. Можем да кажем единствено да или не. Не можем да излезем с насрещни предложения, с предложения за изменения. Можем или да отхвърлим, или да се съгласим но Системата на правовата държава в Европа предвижда и участието на парламентите. Защо съветът и комисията вземат решения на своя глава, без да включват парламента? Вече от две, продължение на две години говорим за механизма за свързване на Европа, а сега едва не информирате за тази своя работа. Защо? И защо мога да кажа единствено да или не? Не може да се прилага този модел в бъдеще. Защо не гарантирахте по-рано участието на парламент? Защо на практика ни изолирате, въпреки че участваме в законодателния процес, участваме в планирането и реализирането на проекти в Европа? Благодаря, господин Крамер следващата ораторка за една минута. Искам все пак да реагирам на казаното от Михаил за доклада за летищата. Комитета по бюджетен контрол също коментира това. Критиката се отнася и до условията на кризата. Все пак трябва да има и малки, и по-малки летища, е, както има и различни по мащаб пристанища, съществуват и кораби които са с различен мащаб. Трябва всички да има, за всички да има място под слънцето. И е, наистина, когато говорим за Европа, не можем изобщо да говорим за свръх, свръхкапацитета в е, е, Китай или в Америка, защото тук нямаме просто толкова място. Все пак е, е, по отношение на е, доклада на Сметната палата, бих го възприял скептично. Чешките железници предложиха на Deutsche Bahn да изградят експресна отсечка от Прага през Пасъл до Мюнхен но за целта трябва да се изгради една отсечка от 2,1 км. Това е липсващата отсечка. А, от, извинете, от 1,2 км. Ако се изгради тази отсечка, ще се изгради една чудесна железопътна връзка, която ще е от полза и за Чехия, и за Германия. Господин Версени, Имате думата от името на комисията. Нямате много време, но имате право на отговор. Казвам отговор, но не отговор на всички въпроси. Това, което се отнася до вашия ресор. Благодаря, госпожо председател. Ще се постаря да бъда максимално прецизен в моите отговори. Господин Хертук, прегледа на насоките се предвижда в самия регламент, от 2023. Причината, поради която има такава отдалечена дата, е, че в момента, в който се приемаше директивата, законодателя е преценил, че за създаването на една такава мрежа, транспортна мрежа в Европа, трябва да има една стабилност и предвидимост за операторите. И така, с делегираните актове се опитваме да покажем как картите и тези регламенти остават верни на реалността на мрежата и преди всичко прогресът, който е реализиран, напредъкът, който сме осъществили, но все пак глобалната стратегия остава в регламента от 2013 и се предвижда и преглед през 2023. В отговор на, на господин Вандеркамп и господин Крамер, уважаеми господа депутати, вие се спряхте на връзката с финансирането. Реалността е, че това усилие, което аз се опитах да опиша като техническо, за да отрази реалността, то всъщност не е свързано с финансовите средства, които могат да се привлекат по този начин към самите проекти. Именно там а, работата на комисията, оценката за това доколко има европейска добавена стойност, а, доколко те отговарят в, на всички критерии, е много важна. Именно в а, а, контекста а, тук а, разглеждаме и пред препоръките на Сметната палата. Има различни доклади, има доклад за водния транспорт, има и други доклади, прияти от Европейската сметна палата за доброто използване на европейските фондове, не само за механизма за взаимосвързане в Европа, но и по други фондове. Така че се опитваме да бъдем максимално ефикасни и в съответствие с европейските приоритети. Както знаете, не искаме да имаме някакви разхвърлени проекти, а координирани в различните координации, е, коридори и с общи е, посоки. И така, що се отнася до малките проекти, ако а, в миналото действително а, концентрацията беше върху по-големите проекти, проекти през последните няколко години комисията ги разгледа, е най-вече тези, които са най-малки, трансграничните и за това а, публикува покана за предложение, където беше подчертано именно за координация между държави, именно този, който споменахте между Германия и Чехия, а, такива проекти, които ще допренесат за по-добра свързаност в Европа. Що се отнася до анализа на въздействието върху околната среда, това е едно изискване за всеки един регламент, както и в а, проектите. Винаги се проверява дали проектите и техните изисквания а, дали са спазили изискването в европейското законодателство за оценка на въздействието върху околната среда. Що се отнася до различните въпроси по проектите, конкретните проекти. В отговор на госпожа Ела Сендер за връзката между Баядолид и Сантандер от една страна и Баядолид Виктория от друга страна, тук става въпрос за едно решение, което ние приехме за картата, тъй като тези две линии остават смесени, а, така че могат да се използват и с а, високи скорости, а, пък а, представянето, което виждате на картата, всъщност не се променя, що се отнася до предишната карта, но и двата цвята, и зеленото за обичайната скорост и виолетовото за високата скорост се представят по същия начин. Що се отнася до Алмерия Гранада на юг, там обаче тази линия е потвърдена като обичайна от ключовата мрежа, от основната мрежа, в хоризонт 2300. Предвижда се и там високоскоростна възможност, но а, евентуално може да е и след 2300 година. Ето защо тази а, линия на картата не я виждате в момента. В, отга, в отговор на госпожа Сехналова за мрежата в Чехия, на разположение съм да проверим и да видим заедно това, което казахте а, по темата, но това, което говорим, обсъждаме а, днес, акта не предвижда каквито и да било промени за чешката мрежа. Нямало е искания за промени на чешката мрежа, така че картата няма да се промени в сравнение с 2013 година, така че с радост ще погледнем заедно с вас, ако желаете може пък да има една нова резолюция на картата, която гледате и която ще поясни въпроса, който задавате. Но така или иначе ви уверявам, че няма промени във връзка с мрежата на Чехия. И накрая, в отговор на госпожа Демонте за коридора за номер 11 той все още се обсъжда като такъв за товари, т.е. е едно усилие не задължително във връзка с тен Докладът, който споменахте, наистина е част от мрежата днес и сътрудничеството се организира именно в рамките на Балтийско-Адриатическия коридор така приключвам своето изказване. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Версини. Ще продължим а, шито заседание, но при затворени врата. За това благодаря на всички, които се присъединиха към нас по време на а, днешното заседание. но ви моля сега, ако не сте депутати, да напуснете залата и ще се видим отново утре. Моля ми журналистите да ни оставят насаме.